извинявайте, 59 и е, предложенията, които ще приемем, ще бъдат представени после в бюджетната комисия. Там ще бъдат оценени, прегледани, анализирани и в пленарна зала ще ги обсъдим отново. Иска ли господин... Е, иска ли Хелга да каже нещо? Благодаря, Дорис. За новите колеги искам да кажа нещо като допълнение. Аз съм докладчик. През миналия мандат бях член на тази комисия, но и член на бюджетната комисия от името на парламентарната група на Зелените. И мога да кажа, че се застъпвах за нашите каузи, за различните програми, медийна политика, а, учене през целия живот, филми, защото е, според мен е много важно наистина да достигнем до гражданите на Европа. Ето защо ви казвам това. Аз се застъпвах както за тази кауза тук в нашата комисия, така и в бюджетната комисия. И виждате, имаме много предложения за изменения. А, такава е играта при нас. Комисията прави проекто бюджет до лятото. След това съвета преглежда този проекто бюджет. Съвета прави предложения за съкръщение. Това много ни ядосва, е особено в нашата област. Не сме съгласни с съкръщение, защото според нас е много важно да достигнем до гражданите на Европа, именно чрез средствата на медиите, на културата, на спорта, на образованието. Ето защо ние се опитваме да анулираме съкръщенията, предложени от съвета. И това е по принцип нормалната политическа игра, която се случва тук. Съвета казва, не, не, искаме да е, разходваме по-малко средства, ние пък казваме, не, не, това е, са важни политически въпроси, на нас ни трябва тези средства. По отношение на тези изменения, които имат за цел възстановяване на средства, предложени от съвета да бъдат съкратени, предлагам ви за тези предложения да гласуваме онблок. Е, така се съгласиха и координаторите, а освен това има и някои предложения, Е, които обсъдихме с координаторите и по, по които знаем горе-долу как да гласуваме, но тя ще ги прегледаме в подробности. И така, първите четири страници имаме 30 предложения за изменения и а, е, на тя, за тя по тях ще гласуваме онблок. Ще гласуваме общо. Е, господин Кучек има сега думата. Благодаря. Искам само да кажа, искам да оттегля предложение 83 от, 80, от 38 нататък и 58, 83. Това ваше ли е? Благодаря, казва депутата. So, uh, please, uh, voting list. И така, моля, вземете списъка за гласуване. Както казахме, това са първите три страници, четири страници. Е, предложения, които искаме е, предложения за средства, които съвет е искал да съкрати, а ние искаме да си ги възстановим. И така, гласуваме за. Кой иска да бъдат възстановени средствата, може да вдигне ръка. Благодаря. Кой е против? Никой. Някой въздържали се? Никой. Добре, единодушно го приемаме. Сега предложенията един след друг. Предложение 5822. Кой е за? Против? Никой. Добре. Въздържали се? Никой. 5565. Има една, един въздържал се. 5866. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 500 е, предложението на господин Пелет. Господин Пелет, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Имаме малко промяна в забележката. Ще изчета само едно изречение, а именно да подкрепи създаването на програми за местни и регионални канали а, в трансграничен план и а, това е нещо, което исках да а, добавя за останалите колеги. Съгласували сме го също и с други групи. Някой дали раз... всички ли разбраха? Някой има ли нещо против? Добре, гласуваме за устната поправка. Господин Беле, кой е за? Против? 4, 5 и останалите са за. 5, 8, 6, 7. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. Устна поправка на папа Николао. Някой иска ли да го разясни? това изменение. Заповядайте, господин Скория. Няма го. А, ето го. Нямаме време да ви чакаме, господин Кория. Моля, прочетете какво това, което искате да кажете. Тези, тези средства е предназначена за определенето на една точка за контакт с цел а, комуникация между държави членки в случай на кражба на а, предмети с историческо и културно значение. Ама така кабина нищо не превежда и френска. да се определят контактни точки за противодействие на кражба на а, предмети с културно-историческа стойност, като също се определи контактна точка в съседните и средиземноморските страни, така че а, останалия параграф може да се съчетая се следното. Контактните точки определят редица мерки за противодействие на кражба на обекти от култ... с културна стойност. Държавите членки също определят а, контактни точки в съседните страни. В някои от съседните страни. Имам въпрос към вас, господин Скория. Какво имате предвид кражба? Истинска кражба или просто евентуална кражба? mean by Diebstahl? Ah, by, was heißt Diebstahl? Huh? By theft? Theft. What do you mean by theft? Actual theft or... Какво имате предвид под кражба? Същ... Истинска кражба или мнима кражба? нещо, което може би е откраднато преди 100 години. Може ли да ни обясните какво имате предвид под кражба? Η, αρχαιοκαπηλεία και στις μέρες μας αποτελεί Нещата стоят по този начин. Тъй като е, става дума за международен феномен и това трябва да бъде, тези кражби трябва да бъдат преустановени. Това е международна практика и международно трябва да, е, международни мерки трябва да приложим. Това са страни, където е, се случват често такива престъпления. Крадат се предмети, с които после се търгува. Става дума и за компетенциите, особено работата с Интерпол. Ето за това предлагам това изменение. И това предложение за изменение има целта да се укрепи укрепи международното сътрудничество и да се намалят броя на тези феномени. Това не е нищо ново, това, става, това не е нищо старо, това става, става дума за актуални кражби. Добре, казва председателката, значи става дума за за актуални кражби, а не нещо случило се отдавна. Значи разбрахме за какво става дума и аз ви питам сега, кой е за това предложение да си вдигне ръката. Тринайсет. Още веднъж моля. Само 12 депутати. Кой е против? to 12. 12 на 12. Значи, отхвърля се. Отхвърля се. Значи 12 на 12. Отхвърляме. Now we come to 5858. Uh, no, 5857. 5857. Who's in favor? Кой е за 5857? Против 11 против, 12 за. Приема се. 58-58. Кой е за? Белет пак. Кели Смит. Кой е против? Приема се. 58-48. Физес Айксела. А, отпада. Добре. Бадия и Кучет също отпада, също и на докладчика. Милан Мон, 5855, кой е за? Кой е против? Тринайсе към 7 приема се. Осно изменение Милан Мон, Аксела Физас. Кой ще ни го разясни, господин Милан Мон? Благодаря, госпожо председател. Тук е, става дума за намиране на консенс. Искам да избегна объркването. Е, само трябва да се зачертае нещо, да се зачертае именно препратката към е, Сантьяго де Компостела – Uh, so, uh, What do you want? We have just dropped the reference, the explicit mention of a holy uh, campus. Тоест, останалата част от изречението остава неизменена. Искам само да кажа, да не стане объркване. Госпожа Тръпел. Аз съм малко скептична, трябва да призная. Защото ако зачертаем препратката, то тогава е, ще, ще настъпи объркване и затова няма да подкрепа това предложение. Кой е за? Против. Тринайсет към шест. Приема се. Петдесет и осем четиридесет и пет. Манеско, гласувайте за. Против. Большинството е за. 58-46 Манеско. Гласувайте за. Приема се. Следващо трябва ли гласуваме? Докладчик 58-24 за. Против. Приема се. 58-39 Бадия и кучат за, против, приема се. 58-25 докладчик за, да, заповедайте. Съвсем накратко, питайте, ако обичате за въздържали се, защото ай, аз 10 години съм в тази комисия, винаги се е питало за въздържали се zwei fünf wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer, enthält, wer enthält sich? Кой се въздържа? Никой. 5-8-5-3. добре, един въздържал се. 5-8-4-3. Лапкарт. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Никой. Кой се въздържа? Господин Мартин. Благодаря. Приема се. 5817 репортер. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 5842. А това отпада. И отново репортер 5820. Репортер. За. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се next falls. Yeah. And the next one. Now we come to 5841. 5841. 5841, кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 5827, за? Против? Въздържали се, приема се. 5818, за? А не, 28. Извинявам се, казва председателката. За, против, въздържали се, приема се. 58-18. Против, въздържали се, приема се. Устно изменение Милан Мон. Благодаря, госпожо председател. Е, тук включихме Канада имаше референция, препратка към, а, а, към САЩ и за това става дума при забележките да включим и Канада. Кой е за? Благодаря. Против? Въздържали се? Приема се. 58-23 кой е за. Благодаря против. Въздържали се, приема се. 58-62. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 58-37. Заповядайте, Мария. 58-37. 37 и 60. Ли имате коментар? А, стигна... а не, те са, те са отеглени. Всъщност, да, отпадат. Стигнахме ли до, а, някакви, до следващите устни изменения? А, не, готови сме. А, So, thank you very much. It was the first vote. It was a little bit... Благодаря ви, това беше гласуването не беше много ясно за някой от, някой от вас, обаче следващия път ще е по-сложно гласиването. И така придвижваме се към следваща точка от дневния ред. Äh, имаме, имаме точка 7. Становище на комисията за бюджета 2010 ще бъде препратено на бюджетната комисия. Докладчика Хелга Тръпел може да представи този доклад. Благодаря. При този доклад става дума за това да покажем на бюджетната комисия кои са нашите приоритети. Значи, тук не става дума за числа и за е, количествени измерения, за нашите политически цели и акценти. Първото, което споменаваме е за съкръщенията, т.е. че отхвърляме съкръщенията, предложени от съвета, защото според нас не е приемливо да има съкръщение в тази област, така както е предложено от съвета. Медии, култура и а, об, общ, общностно гражданство, култура, така както е а, а именно да си останат средствата така както са предложени от комисията. При точка 2 раздел 3б. А за зеленото финансиране там също се предвижда съкръщения и особено, що се отнася до средствата за гражданите и публичната, обществената работа. А това са също средства, които според нас не бива да се съкръщават, защото ние искаме да покажем на хората, на място, е, за какво се застъпва Европейския съюз. Ние искаме да ги достигнем. А следващата точка е комуникацията на Европейския съюз, трите големи институции, съвета, комисия и парламент. И според мен е, много е важно тук да се направи повече, да се оточни по-добре по идентичността на институциите и да се разбере защо има такава, такова разпределение на национална и международна демокрация, а, защото ние не сме е, Обединените щати, Съединените щати на Европа и искаме да обясним по-добре на гражданите в какво се състои разликата, в какво се състои нашата работа, в какво, каква, каква е същността на Европейския съюз. И за това комуникационната политика е много важна. Ние искаме комисията да ни осведомява много е, добре и задълбочено за своите инициативи в тази област. И точка 4. Средствата за комуникационната политика, как се разходват тези средства, за какво се използват и какво могат, може да се прави в представителствата на комисиите, в информационните центрове, какви а, интересни предложения, а, мероприятия могат да се правят, които да са привлекателни за гражданите. Точка 5 тук става дума за сътрудничеството в областта на образованието с Штатите и Канада. Става дума за трансатлантическото сътрудничество и шеста точка. Тук става дума за много кратната многогодишната програма до 2011 година в областта на медиите, медийната индустрия. Тоест, е, би трябвало, според нас, да обясняваме на хората какви са, нашите, какви са били нашите конфликти, каква е нашата обща цел и то не да е, изразяваме нашите идеи в писмена форма, а и, в, а и чрез други медии. А, има интересни проекти, които се развиват и в трети страни, правене на филми и други медийни продукти. Това се крие за тази шеста точка. Комисията в този смисъл имаше голям успех и този успех искаме да го продължим и през тази година. Благодаря. Yo comparto las sugerencias de la, de la señora muy... Благодаря ви, госпожо председател. Аз подкрепям това мнение на госпожа Трюфел. Само имам един коментар по а, точка ще го изчета на испански, изразява загрежеността си заради липсата на каквото и да било повишаване в избирателната активност. Не съм напълно съгласен с този текст. Според мен би трябвало да посочим, че има по-малко хора, които упражняват правомощията си в, по време на изборите. А, според мен не трябва просто да изразяваме загриженост, а да подчертаем, че ам, откакто а, има директни избори за Европейския парламент от 1979 година, няма толкова ниска избирателна раз, активност. Просто това е моят коментар, госпожо председател. Тоест имате предвид да се формулираме по-честно. Добре, добре, направете го. А кой иска да се изкаже по тази тема? Никой. Тогава давам думата на комисията. Господин Херите от комисията. Um, if I'm... Sorry. Yeah. Monsieur Héritier. Oui, euh, merci beaucoup pour cette, euh, ces amendements qui ont été votés sur le budget. Et... Благодаря за тези предложения, за изменения и за вашето становище и за обясненията. Аз представям главна дирекция образование и култура и работя главно там и особено се занимавам с функция 15. Тези с тези изменения сме много доволни да видим, че Комисията по култура а, всъщност подкрепя нашите, предве... нашите първоначални предложения, особено що се отнася до Канада, с трите инициативи сме също съгласни. Сега по отношение на пилотния проект за историческото наследство. Тук става дума за, пил... за пилотен проект, който ще бъде е, обсъждан допълнително с колегите от Комисията по правни въпроси. Мисля, че сме правили подобни инициативи, но ние не сме много компетентни в тази точна област. Ето защо ще ни трябва допълнителни консултации, но по принцип, по отношение на вашата подкрепа сме много доволни и много ви благодарим. Благодаря ви много, госпожо председател. Що се отнася до съобщението за а, бюджет, извинявайте, бюджета за комуникации, нека а, обсъдим също и допълнителните средства, които предвиждаме а, за подкрепа на нашата политика по отношение на комуникациите. Комисарът госпожа Валстром ще бъде тук по-късно днес, за да обсъдим какво сме свършили последните няколко години по отношение на политиката за комуникация и да погледнем, да отправим заедно поглед напред. Както и други колеги биха искали да се присъединят към някои от следващите заседания на комисията, за да обсъдим задълбочено как бихме могли да заздравим нашето като сътрудничество по отношение на комуникацията, както и да отговорим на въпроси, ако имате такива, свързани с бюджета. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, казва председателката. Дали някой друг от комисията би искал да коментира сега? Някой друг от колегите да иска да зададе въпрос на комисията, на представителите на комисията сега? Хелга, може би? Не такъв случай? Сега, по отношение на краткия доклад, там също има няколко изменения. Това е, т.е. това е точка 7. Вие може да направите измененията, да направите предложения за изменения до 12 септември 11 часа. Ако смятате, че може да подобрите текста, то моля, представете своите предложения до 12 септември 12 часа. Това ще ви помогне нашия секретариат за това. И през 5, на 5-6 октомври ще обсъдим измененията. Сега Имаме следващата точка, размяна на становища с госпожа Валстрам. Тя още обаче не е тук, но я очакваме всеки момент. Е, ще я изчакаме и междувременно ще се занимаваме с точка 9, а именно одобряване на решението на координаторите от вчера. Вие винаги е, получавате решенията на координаторите същата вечер още е, по имейла получавате тези решения. Не зная дали повечето от вас са видели тези решения, дали са запознати и новите колеги с тази практика, но по принцип е така, решенията ви се изпращат по имейл същата вечер. Имаше проблем между зелените и левите по отношение на становището за един доклад. Кой иска да каже нещо? Госпожа Верка. Oui, on souhaitait... Est-ce que vous avez... Yeah. Euh, on a, euh, je pense que vous avez, si vous permettez, Madame la Présidente, été un petit peu vite hier. On vous avait demandé. Ако позволите, госпожо председател, искам да кажа, че е, нещата бяха много бързи вчера. Искахме повече време за обсъждане. Това беше нашето мнение. Най-късно в понеделник да кажем нашето становище. Разбрахме, ние всъщност, вие всъщност сте, сте постигнали споразумение. Става дума за доклада Устойчиво развитие. И трябва и да одобрим протокола от е, вчера. И честно да ви кажа, всичко си е както трябва. Вие може и да не сте го чели, но вашите сътрудници са го чели сигурно. Господин Мартин, знаете, аз съм много благодарен по начина по който вие вчера ръководихте срещата, но Искам да ви напомня от името... На мен ми бе напомнено от юридическата служба, че тези решения от правна гледна точка трябва да бъдат консултирани и ние от Алиан се смятаме, че сме а, дискриминирани. Е, благодаря. Може да кажем обаче на колегите, че според нашия устав, моля, нали, слушайте, важно е, казва председателката. Служете си слушалките. Господин Мартин е, каза, че вчера решихме, е, че по силата на нашия вътрешен правилник е, да не даваме координатор на независимите членове, но само политическите групи имат право на координатор и в, зависимост от, в съответствие с това правило казахме, че получаваме на господин Мартин, позволяваме да присъства тук на първото заседание на координаторите и аз ще си позволя този член от нашия вътрешен правилник – да ще го предложа за обсъждане този член и трябва да решим как да процедираме с независимите членове. И господин Мартин каза, че ако така се случи, че ако процедираме по силата на нашия вътрешен правилник, той е, мо, съществува възможността нашите решения да не са правно обвързващи поради силата на липсващо мнозинство, но така или иначе ние бихме могли да вземем нашите решения в последствие, когато все пак ще постигнем мнозинство. Така че, господин Мартин, благодаря за трудностите, които ни създавате. Ние сме обаче толерантни и сме една комисия по култура. А и дори е, да повдигнете въпроса пред съда, ние ще, ги, ще приемем това за е, този казус и ще вземем решенията си отново. Сега, за разговора с госпожа Волстръм, това остава да се направи, а сега точка 10. Но, господин Мартин, приключихме по вашия въпрос. Искате ли да кажете нещо друго? Не. Добре. Тогава госпожа Хонибал ще получи думата. Благодаря ви, госпожо председател. Всъщност става въпрос за точка 9 решението на координаторите. Може ли да отложим това решение? Тъй като все още провеждам обсъждания с други координатори във връзка с докладите. Мислите ли, че бихме могли просто да отложим това а, одобрение? Иска ли някой да каже нещо по същата тема? Okay. Also wir werden die Helga, möchtest du? Хелка. Приемаме мълбата на госпожа Ханипад и тогава решенията ще бъдат публикувани ще бъдат публикувани през октомври, но на 5 и 6 октомври и е, ще ги обсъждаме, но е, нека продължим работата си по тях, защото не може просто да не правим нищо. Yeah, okay. Uh, uh, Госпожо Ханибал, не, не става дума само за докладите. Трябва да а, кажем кой ще бъде в различните комисии. Т.е. членовете сега е 10, е, без 15. Мога ли да ви помоля да се свържете с вашите колеги и да ни дадете вашите решения до края на заседанието? Мария, момент, Мария, yeah, please. Gracias, señora presidenta. A ver, a mí me parece muy bien. Благодаря ви, госпожо председател. Смятам, че е добре да започнем с, по този начин, за да свършим колкото може повече а, задачи. Това е, което нашите избиратели очакват от нас. Но на срещата на координаторите, доколкото разбрах, всъщност не бях свидетел, но получих един документ, както и ще получим по имейл, по късно по електронната нощта, по електронната почта. Много от нас обаче не успяха да изчетат тези документи. Затова нека да ги обявим тези а, е, решения днес и да помолим всички да си проверят електронната почта, да изчетат необходимото. Просто защото е първи ден, нека ни дадете малко повече време, за да го обсъдим както трябва малко по-късно. Надявам се да а, е, приемете моята позиция. yeah. end of today. So, wir haben gestern Abend eigentlich in den meisten Вчера всъщност нямахме проблеми в повечето области, по повечето въпроси. Ето защо ще помоля госпожа Ханиба да ми каже кои области, кои въпроси иска да обсъди с нейните колеги допълнително и ще помолим всички останали да вземат своето решение. Това е, това е важно. Може, моля, кажете ни по кой въпрос искате да, да помислите допълнително и Разбира се, става въпрос за разпределението на докладите. Е, с номинациите за е, докладчици съм абсолютно съгласна. Кои точно е, доклади, пита председателката. Не можем да започнем със същите дела, които свършихме днеска. Задачи и отново да повтаряме. Отговорът е, че става въпрос за доклада по правните въпроси. Становището по детската порнография и сексуалното насилие. Вие сте против решението от вчера, така ли? Или не сте обсъдили? Трябва да знаете, че тези доклади все още не са разпределени. Значи, вашето а, съмнение става въпрос само за един доклад. Може ли да го изключим? Номер 9, доколкото си изпълням, беше. В такъв случай можем просто да го отложим, да го изключим на този етап и гласуваме по всички останали. Можем ли да поступим така? Също имаше още един а, коментар, нали? Номер 11, 9 и 11 защото по доклад 11 имаме спор между зелените и левите. Не знаем кой ще го поеме. Отново повтарям. Номер 9 и номер 11 изключваме от списъка. Гласуваме. Ще гласуваме за тях през октомври. А останалите приемаме сега. Господин Скория. Благодаря. Ако искаме ако искаме днес наистина да гласуваме по този начин и оставим 9.11, имаме време. Може би до края на заседанието може да се споразумеем, т.е. Да, да излезем малко навън, да поговорим с колегите и да гласуваме. А, няма нужда да чакаме до октомври. Това би ли било конструктивно? исках да кажа нещо съвсем друго, но госпожо пак, не ми се сърдете. Аз май, вие май не ме разбрахте. Аз исках да бъда конструктивен. конструктивен. Става дума за основни права на депутатите. Ние сме вече по точка разни. И аз разбрах, че процедурният въпрос е приключен. Аз също не ви се сърдя и на мен ми е неприятно от ситуацията, която се е получила. Въпросът е обаче да знаем какво ще е решението за, от процедурална гледна точка. Става дума за конструктивния дух на, демократич, на демократичния начин по вземане на решение. Сега, ако сте внимавали, казва председателката, щяхте да разберете, че сме се върнали по тази точка и приключихме. Сега, ние сме на точка 9. Това е одобряване на решенията на координаторите и за това и, и трябва да одобрим протокола от вчера. Аз нямах впечатление, че имаше проблем по протокола. Да приемем ли предложението на господин Скория, т.е. а пък и госпожа Валстрам не е тук, може би може да поговорите помежду си. По точка 9 аз съм съгласна, че можем да изключим докладите и да гласуваме по този начин решението на координаторите. Това е един балансиран подход, но вие се обръщате към нас да вземем позиция и становище по протокол, който ние не сме имали време да прочетем. Не знаем, че е в нашите електронни почти. Не е ли по-подходящо да получаваме този протокол рано сутринта, за да можем все пак да го одобряваме по-късно през деня. Да, може би като председател това е моя вина. Трябва да ви казвам всеки път да си прочитате електронната а, поща. Четете преди да дойдете или оставете асистентите си да прочетат, който го прави за вас. А, и смятам, че а, стигнахме до съгласие, изключваме 9.11 и ще говорим за това на следващата а, среща на координаторите, но няма да ви преча, ако изчетете нещата до тогава. Изключваме 9.11 и гласуваме. Кой е за заключенията? Без 9 и 11. Кой е против? един против. Въздържали се? Няма. Благодаря. И така, сега сме по точка разни. Господин Мартин, кажете. Е, що се отнася до нашата работа? Мисля, че и за новите колеги е интересно да, да говорим за наградата Лукс. Тоест, трябва да посочим един филм от три, да изберем един филм от три и всъщност наградата е, че филма ще получи субтитри във всички европейски езици. Е, наградата се дава през есента. Това е нашата програма Лукс. И много бих се интересувала до къде са стигнали подготовките. филмите ще се прожектират тук в парламента. Да, ще, ще ви дам информация за това след малко. А сега господин Мартин. А, по отношение на гласуванията за тази награда. За да може тази награда да на, наистина да може да се даде, трябва да даваме точки, както каза госпожа Трюпел, но важно е да планираме датите, когато ще се дават е, точките, просто за да е по-ясно и по-бързо. Благодаря, казва председателката за новите колеги. Преди два преди две години започнахме създаването на една награда. Просто в е, идеята беше да популяризираме работата на парламента и е, да подкрепим европейските филми. Ето защо и това е една много специална награда, т.е. филма, който печели наградата, получава не пари, а субтитри на всички европейски езици. И това е уникалното в нашата награда. Журито е съставено от нашата аудиовизуална служба т.е. това са експерти от филмовата индустрия. А тази година имаме три филма, които са избрани и от тези три филма трябва да изберем един. В това избора на тези три филма става винаги през вакансията и започваме на 2 ноември да ги излъчваме. А, винаги в обедната почивка и вечер. Този филм за две седмици се прожектира в, на третия етаж а, сред Воксбокса и всички депутати са, могат да дадат точки и а, или вечер, или в почивката за обяд човек може да види този филм или тези филми. Може да се гласува по интернет и трите филма се прожектират. Вие ги гледате и е, в, по време на сесията в Страсбург, в последствие, е, в една, една кратка церемония се дава наградата режисьора а, е, и актьорите биват канени. Е, само да ви кажа, на, на, първата, на първото награждаване бяха е, много известни хора, например Хана Шигула беше сред актьор, актьорите и е, се дава наградата. Тоест ние сме журито и ние сме винаги повече, отколкото журито в Кан. Там са само 25. За съжаление, не всички хора се се ангажират с гледането на филмите, но ако може поне една трета от всички да гледат филмите, би било чудесно. Моля, кажете и на вашите други колеги, които не са в нашата комисия, е, че е хубаво да участват в даване на гласове и на точки. Ние работим, ние организираме прожектирането на тези филми и през октомври сме планирали едно суаре, един малък коктейл преди даването на наградата и в рамките на тези две седмици един ден ще отделим, когато Е, ще има двудневни дискусии. Поне до момента беше така, но няма да го правим тази година така, защото е прекалено много. Две дена са много за дискусии, но ще поканим а, е, хора от, <clears throat> от а, е, филмовия свят и ще си изберем тема, по която да говорим. Но в момента няма хора от аудиовизуалната служба. Няма. А, но те ще помолим хора от аудиовизуалната служба да ни информират. Ние участваме, ние сме, на... ние виждаме какво става в Кан, ние искаме обаче по подобен начин да дадем гласност и видимост на нашата награда. Аз ще ви изпратя моите, моите, моята реч за биеналето. И ще ви помоля и вие да се ангажирате с популяризирането на тази инициатива, за да разберат хората, че ние закупуваме и се грижим не само за химикали или други неща, а че ние се застъпваме и за душата на Европа. Така че популяризирайте, моля, тези идеи и във вашите изборни райони. Така, пред, през няколко след, в рамките на следващите дни вие ще получите от мен една, една, писме, едно, една писмена ориентация за това в какво се състои а, тази награда. И така, а, след 2 ноември ще извинявайте, за 2 октомври, моля намерете три пъти за в разстояние на две седмици време да видите тези три филма. Господин Мартин има думата. Мисля, че това е много добре, госпожо Пак. Но един въпрос. Как се избират тези хора, които ще поканим? А, ние заедно с аудиовизуалната служба а, тези а, с нашите колеги ще определим цялата организация. Секретарята на културния комитет, на културната комисия работи заедно с аудиовизуалната служба. А ние нямаме просто ресурсите а, да организираме всичко самието, затова имаме и тази аудиовизуална служба. Но ние работим заедно. Тоест, сме равнопоставени. Е, Благодаря ви. Добър ден на всички. Ние сме комисията, според нас, която трябва да се занимава с подбора на филмите. Има ли някаква предварителна информация, на която да основам своя избор? Значи, тези филми от 2 ноември ще се прожектират в кинозалата, която ще бъде построена, импровизирана след Воксбокса. И в целия парламент ще бъдат показвани, ще, ще, ще има големи плакати, но и ние ще ви изпратим напомняне, кога започва излучването на тези филми. Те няма да дойдат при нас в комисията. Но ние ще ви кажем, ще ви представим информацията къде, кога и колко време. Аз исках да попитам, кой избира тези филми? А, това беше въпросът. Добре. Бяха предложени 10 филма и от тези 10 филма те са, те са съществуващи филми, но, но те не, не вървят по кината в момента. Ж, едно жури предложи 3. А, идеята беше, че това са филми, които да защитават европейската идея. Ние не участвахме тогава в този избор на тези три филма, но от тези три филма ние трябва да изберем един. Госпожо председател, знаете, аз съм нова колега и не разбрах точно а, как става всичко. Тоест, ние трябва да отидем в кинозалата. И вие казахте, че не много депутати се ангажират с гласуване. Може ли филмите да се излъчват евентуално и в, по други монитори в парламента, защото може би е проблем за депутатите да отидат в е, кинозалата. Председателката, аз мятам, аз съм защитник на модерните медии, но смятам, че един филм трябва да се види в киносалата. Не може просто да гледате на монитора си, на компютъра си филма и да си водите бележки и да работите по нещо друго. Трябва да отидете в кинозалата. Това е едно прекрасно преживяване. И мисля, че всеки от вас би се насладил на един филм, един час, няма да ви прекъсват с реклами, няма да ви продават пуканки. Това е едно истинско прекрасно преживяване. Вие ще имате достатъчно време да планирате датите, така че осигурете си време, ако ние, като членове на Комисията по култура, нямаме време за това, то тогава кой би гледал? Та, фи, филми и кино. <clears throat> Надявам се, че получихте достатъчно информация. Вие ще получите и от мен писмено обяснение. И така приключваме точка разни. Господин Мартин, съгласен ли сте? Добре. А сега искам да поздравя много сърдечно госпожа Волстрам. Тя отговаря, тя е комисар по комуникациите. Много пъти сме дискутирали с нея, тя много ни е помагала, но много неща тя е инициирала и сама, защото а, тя е комисар, който е близо до а, хората, до гражданите. Това се говори за нея в Швеция. А, и Госпожа Волстрям, имате думата. Какво очаквате от нас? Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове, благодаря ви. Нека преди всичко да ви поздравя за това, че бяхте избрани или преизбрани за евродепутати. Също бих искала да ви поздравя и за избора ви да се присъедините именно към тази комисия, която обхваща много широк спектър от отговорности, от образованието до, до политиката по комуникацията. И също ви благодаря, че на този ранен етап ме поканихте да говоря пред вашата комисия за комуникационната политика и също и предизвикателствата, пред които сме изправени през следващите години. Винаги съм се радвала на чудесно сътрудничество а, с, с вашата комисия през последните пет години. И а, трябва да кажа, че реформите, с които сме се а, е, заели, не са лесни. Разработването на една а, свързана, хомогенна а, комуникационна политика и създаването на инструменти за това изисква политическа воля и ангажираност, така че да се осигурят както човешките, така и финансовите ресурси а също и необходимите за това промени в институционалната ни а, култура. Но наистина вашата комисия е бил един много сериозен съюзник. Нека а, да посоча специално а, Дорис Пак, а, опитен член на а, тази комисия, без а, и, и първия председател, без а, вашата ангажираност и а, вашия принос нямаше а, да сме се намираме там, където сме сега. Радвам се да видя всички вас. вижда много познати лица. Искам да знаете, че винаги съм отворена за коментари и съвети. Партньорството в комуникациите е нещо много важно, а не само между институциите, а и между самите нас. Началото на всеки един мандат, разбира се, е чудесна възможност човек да се обърне и да погледне назад. И затова бих искала да направя три неща. Първо да поговоря малко за усилията, които бяха положени през последните пет години това, което ни даде възможност а, да извлечем някои полуки за бъдещето на а, политиката по комуникацията и е, да направя някои предложения на вас, като основните играчи в е, нормотворчеството в парламента, за да можем да е, гарантираме продължителните, продължението на реформите в парламента. През 2004 година, когато комисията на Барозо започна работа, за първи път с комуникационен портфел, не само медии и информация. Често пъти чувах в разговори, че комуникацията е невъзможна мисия. Тогава се а, ми викаха а, комисаря по пиара или дори комисаря по а, пропагандата. Европа е твърде далече, има твърде много езици, на които трябва да бъде обяснявана, прекалено много участници, има прекалено много различни интереси са преплетени. И винаги съм отговаряла, че за мен това е неустоима мисия. Много ми харесва нещо, което казва Джейсън Махони, един ирландец, в новата, новото издание на ръководството към договора за Европейския съюз. Хората мислят, че а, животът е нещо сложно, а, но не е необходимо на всяка цена да разбирам как работи. Аз не знам как работи микроволновата ми печка, например, но а, тя улеснява живота ми със сигурност. Та, а, за вашето семейство, за а, вашето куче, може да не е важно по какъв начин функционира Европейския съюз, но за да а, се. А, разбира по-добре, е необходимо да се открие дебат. Моята цел е да доведе Европейския съюз по-близо до гражданите, да обясня, да покажа, да демонстрирам, че Европейския съюз също е съюз на обединените решения. Свързването на Европа с гражданите е предизвикателство, а не някаква абстрактна политика а по-скоро нещо съвсем а, конкретно. А, обяснението, разяснението на Европа а, не е сравнимо с продажбата на чорапи или мобилни телефони. Това е едно средство, един път към а, демокрацията, а пък гражданите имат демократичното право да бъдат информирани относно решенията и дебатите, които са свързани с тях и водим и вземаме ние. По такъв начин ще им дадем глас. Участието в политическия живот е нещото, което легитимира политиката. И през последните пет години съм отстоявала, че комуникацията трябва да е подчинена на демокрацията че демокрацията с активно участие, с активен диалог и дебати трябва да мобилизира гражданите да вземат участие в процесите на представителната демокрация. И ако решенията минават отвъд граници, т.е. вече са дигнати на европейско равнище, тогава със сигурност е необходимо да се насърчават и дебатите отвъд граници. В крайна сметка, мягката на успеха е начина по който тези решения са обвързани с надеждите на европейците. В началото на мандата си аз преопределих начина по който комисията подхожда към този въпрос. От информация към комуникация, от, Брю... от Брюксел към Бърно, от институции към граждани и съдържание, от история към бъдещето. Всичко се свеждаше до модернизиране на еднопосочната улица към улица с две платна, към двупосочна улица. Това предполагаше и културна промяна в самата комисия. Ако в миналото основната мярка на успех бе постигането на отразяване в Financial Times или Le Monde, днес мярката е а, широка консултанция преди а, да се разпише а, някой някое предложение за законодателен акт, така че а, да се вижда къде хората биха искали да видят Европа след известно време. Повече, все повече и повече а, граждани започват да усещат, че Европа е част от техния живот. Определила съм три принципа като основни в моята работа. Слушайте по-внимателно грижите на гражданите, обяснявайте по-добре на гражданите какво прави Европейския съюз и слезте на местно ниво, за да доведете Европейския съюз по-близо до а, гражданите. А, занимавайте се с техните национални или местни а, потребности и а, предпочитения. В тази връзка ще спомена а, инициативата Обратно в училище – разясняване на учениците а, за това какво е Европейския съюз. Това дава лице на Европейския съюз и укрепва връзката между всеки един град в Италия или в Ирландия, с Брюксел. 90 служители от Ирландия, от различни институции, ще се занимаят а, а, с тази инициатива тази седмица, например. И е така, на базата на план за действие, ние реформирахме цялата си структура, модернизирахме подхода си и децентрализирахме а, системата. 50 действия бяха предложени и успешно изпълнени. И те включваха такива разнородни дейности, като, а, например, а, назначаване на професионалисти в областта на комуникациите, до а, признаване на ролята на всички служители на комисията в комуникацията всичко това имаше за цел да укрепи а, начина по който комисията представя информация за себе си. Това ставаше чрез а, представителствата. Информация бе а, изпратена и до а, съвета, и до а, Европейския парламент. Мисля, че всяка институция трябва да може да разясни своите функции в рамките на една страница а, по един много ясен начин. Друга част от модернизацията беше а, аудиовизуалната технология. Целта беше а, да се използват а, тези средства за оповестяване, които са предпочитани от гражданите. А, едно проучване на медиите показа, че по-малко 10% от новините са посветени на въпроси свързани в е, Европейския съюз. Дори чуваме, чуваме повече за САЩ по медиите, отколкото за Европейския съюз. Интернет и електронните медии а, е, по такъв начин станаха много важна част от нашата а, е, стратегия. А, порталът Европа беше прекалено тежък и тромав, Направихме го значително по-лесен за ползване. А, направихме а, клипове в YouTube и порталът ни в YouTube вече включва повече от 230 видеоклипа, които са гледани до сега над 14 милиона пъти. Подели сме и европейския дебат в интернет. Аз бях първия комисар, който а, управляваше блога. Сега вече 7 от нас се занимават с това. Дебатите се водят на 23 езика по различни европейски въпроси. Повечето европейци все още използват основно радиото и телевизията, за да се запознаят с европейските въпроси. Именно за това комисията възприе и аудиовизуалната стратегия, която включва създаването на мрежа от радиостанции, имаме а, пан европейска а, слушателна маса от над 20 милиона души всеки ден. По радио RTBA а, се, а, също се излъчват кратки бюлетини. Започнахме да създаваме и подобни телевизионни а, канали които са в състояние да достигнат до от 40 до 60 милиона а, зрители на ден. Подехме инициативата Европа по сателита. Всичко това, разбира се, изисква много, много финансови ресурси и благодарение на парламента успяхме да увеличим обема на ресурсите, с които разполагаме за нуждите на комуникацията и се надявам да а, дадете отпор на а, предложенията да се намалят а, тези бюджетни средства. Но дори и с повишенията, които се радваме в бюджета, цялостните разходи за комуникациите се равняват на 0,2% от бюджета на Европейския съюз или около 40 евроцента на гражданин годишно. И това, за съжаление, едва ли ще се промени до 2013 година. Разбира се, комуникациите относно Европа, разясняването на Европа не е отговорно само на Европейската комисия. Това е и отговорност на националните правителства и на парламента. Ние сме създали редица партньорства с държави членки, работим в тясно сътрудничество с парламента, проекта дом на Европа. Създали сме и а, евро, така наречените европейски публични пространства, където се четат лекции, водят се семинари и други а, разяснителни кампании. Започнахме а, този проект с три а, държави членки, но през следващата година ще се присъединят а, още 11. Миналата година, през октомври, пък написахме една малка страничка от историята, когато се споразумяхме от относно една политическа декларация за комуникации по европейското партньорство. Това е документ, който бе подписан от парламента и комисията, също и съвета. Първата тема, която бе засегната от този проект, бяха европейските избори. Мисля, че се справихме чудесно а, по, по време на предизборната кампания. А, някои казват, да, ама избирателната активност беше толкова ниско, ниска. Само, че не забравяйте, в 11 държави членки избирателната активност се вдигна. Благодарение на електронното гласуване, благодарение на кампаниите, които се водеха. Така че а, дълбоко вярвам, че се нуждаем от промяна в това по какъв начин се представят европейските въпроси ежедневно. Това е отговорност на всички политици на европейско, национално и местно равнище. Трябва да се водят дискусии по европейските въпроси, както и по националните, разбира се. И не можем да очакваме гражданите да гласуват по европейски въпроси, ако те се обсъждат единствено в рамките на няколко седмици при предизборни кампании. Така че трябва да видим вложение на политическа воля и усилия в тази кауза. През последните пет години сме започнали един проект, за който говоря до сега и сме предприели няколко стъпки. Трябва да продължим нататък по същия път и затова имам няколко предложения, три предложения. Първо, вярвам, че е необходимо да има комисар отговорен за тези въпроси и в следващата комисия. Някой от колегиума, който да посочва на колегите си въпросите свързани с комуникацията на всичките дейности на комисията. Вярвам, че тази роля ще се укрепи, ако комуникационната политика е обвързана с други аспекти на гражданството. Правата на гражданите, връзката с граждански организации и новите идеи на Лисабонския договор. Това ще даде а, важен а, сигнал, че Европа а, приема а, връзката с гражданите като нещо много сериозно. Второ, настоящия парламент ще отговаря за предоговарянето на новата многогодишна финансова рамка, която ще започне през 2013 година. Ако Лисабонския договор влезе в сила, вие ще имате правомощия за съвместно вземане на решение и финансовата рамка ще изисква вашето съгласие. Ваша работа ще бъде да гарантирате, че финансовата архитектура на Съюза осигурява адекватни ресурси за насърчаването на диалога и връзките с гражданите. Тоест, отстоява, ще трябва да отстоявате ресурси за комуникациите. И трето, разбирателството, това споразумение, извинете, между парламента, комисията и съвета е нещо ново и то ще може да се запази само ако работим заедно. Има а, един орган, който се нарича Междуинституционална група по информацията, който е отговорен за разписване на комуникационните приоритети за следващите години Насърчавам ви да вземете участие в тази междуведомствена група и ако новия договор влезе в сила, тогава ще имаме основа за още по-тясно сътрудничество в бъдеще. И накрая, ако ми позволите да отправя един съвет. Има много хора в Европа, които все още вярват, че не е работа на институциите да разясняват европейските въпроси. Но ако референдумите за Конституцията във Франция и Холандия и за Лисабонския договор в Ирландия а, ни е научил на нещо, това е, че Европа не може да продължава да взема решения при закрити врата. Насърчавам всички да общувате по-активно с гражданите и да ги приобщавате в открити дебати. Така че наистина ви съветвам да отстоявате а, тези а, права и тези дейности и да, отсто... и да се противопоставяте на всички опити, които вървят в обратната посока. В крайна сметка, бъдещето на Европа зависи а, от това, доколко успешно обвързваме решенията, които вземем с гражданите на Европа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо комисар. Вие във всичките си инициативи ни имате като комисия на ваша страна. Знаем, че каквото и да направите, винаги бивате критикувани. Някои казват от нас, <clears throat> вие правите само пропаганда, а пък други казват, нищо не е достатъчно. Но искаме да ви кажем, вие не сте сама. Имате право. Ако бяхте сама и сама се заемате с всичко, няма да имаме успех. Е, трябва да спечелим на наша страна и националните правителства. Така че това е една обща задача. И вашите примери бяха много хубави, особено с ирландския министър-председател – който е казал, не може всички, всичко да се знае, но въпреки това хубаво е да знаем какво е, ми помага в моето ежедневие. Така че наистина трябва да, да достигнем сърцата на хората, а пък ще ги достигнем само ако отидем при тях на местно равнище. Сега имаме думата на е, давам думата на госпожа Трюпел, защото имаме много въпроси. Благодаря, госпожо комисар, за всички. Благодаря ви за речта и за вашите предложения. Искам да кажа, че наистина подкрепям конкретиката във вашите предложения. Изключително важно е да имаме комисар, който да отговаря за гражданското общество и за комуникациите, за да е сигурно, че заздравяваме връзката между големите решения за правилата и процедурите в Европейския съюз, но и да достигаме до гражданите. Какво означава това на местно ниво? Що се отнася до междукултурния диалог, образованието и всички тези теми? Трябват ни програми, които достигат а, до гражданите в тяхното всекидневие. Ето защо смятам, че е много важно това да стане ясно и това е от интерес за тази комисия. Напълно сте права, че за това са ни необходими адекватни ресурси и в това отношение изоставяме. Аз самата бих казала, че не сме доволни от бюджета ни за култура и образование и смятам, че Европейския съюз би трябвало да прави много повече, а, и във връзка с финансовата кни, а, криза, мисля, че става още по-ясно, че Европейския съюз трябва да инвестира в младите хора, образованието, културата, в здравеопазването, защото иначе няма как хората да са на наша страна. Това разбира се опира и до държавите членки и техните финансови министри, но в момента навлизаме в период с една нова финансова рамка и смятам, че трябва да настояваме да имаме повече ресурси и се надявам да имаме необходимото большинство в тези решения. Европейската комисия, съвета и парламента действително трябва да работят заедно, трябва ни съответното а, институционално тяло, което да ни помогне да преодоляваме различията и конфликтите, които възникват, защото освен тях имаме и общ интерес. И този общ интерес е да играе Европейския съюз една глобална и отговорна роля, както вътрешно по отношение на Европа, така и към външния свят на международната сцена. И бих искала да си призная, че след, конституцион... след като а, конституци... Конституционният съд в а, Германия прие Лисабонския договор, вече става въпрос за политическите партии, които трябва да приемат Европа като своя политическа задача. И в този смисъл трябва да достигнем до гражданите, но пък и от друга страна, това, което показа последния референдум в Ирландия, наистина стана ясно, че е задача на политическия елит да подчертая, че трябва да работим заедно – дали става въпрос за националните или свръхнационалните демокрации, въпросът е, че трябва всичко това а, да се обедини заедно. Защото имаме политически елит, да, тук и в а, Брюксел, но и в национално ниво. И трябва да комбинираме гражданите с държавите членки, политически елит, членовете на националните парламенти, депутатите там, както и европейските институции в известен смисъл в последните години. Според мен в рамките на държавите членки тази, това политическо знание изостава. И разбира се, това е задача на националните депутати на, в местните парламенти, в парламентите в държавите членки, мисля също така, че е хубаво да имаме комисар, който да а, отговаря за комуникациите, но това не означава пропаганда. Става въпрос за информация, която да кара хората да участват активно в процесите, а не за машина за пропаганда, която се притежава от а, някакво а, държавно тяло. И също така бих искала да подчертая последното изречение. Да, ние сме представители в Европейския парламент, депутати. Ние наистина трябва да разясняваме на, в нашите избирателни райони, нашите избиратели. Ние сме връзката между настоящото ниво тук и нашите избиратели. И не трябва за секунда да забравяме за тази а, задача, откъде идваме и каква е нашата отговорност. Благодаря ви, госпожа Падия. Благодаря. И, и аз искам да благодаря на госпожа комисар Валстрюм за това, че дойде, както тя често го прави. И искам да благодаря за, нейн, за нейното изложение. Аз съм абсолютно съгласна с всички точки. Но искам да се върна на една точка, която засегнахте. Казахте, че е, човек трябва да третира европейското равнище непрекъснато, всеки ден. Само така може да достигнем гражданите. Защото говорим за европейско гражданство, европейски граждани. Но това не се разбира от хората. Е, хората са граждани на една държава, на един регион. Това хората го разбират, но не се чувстват непременно като европейски граждани. Ето защо искам да, да ви попитам следното. Това е един доста общ въпрос, но въпреки това за мен този въпрос е много важен. Би трябвало а, повече да въвличаме националните, регионалните и местните медии, защото това са всъщност медиите, които достигат до хората. Това са медиите, които се гледат в е, хола, в къщите, в домашна обстановка. Сега, който иска да, да ни намери по интернет, да намери повече информация за Европейския съюз, да, той може да го направи, но а, не всеки я търси тази информация. Ако искаме наистина да достигнем хората, трябва да организираме да подпишем някакви споразумения, договори с местни медии. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо комисар, за това, че сте днес тук. Наистина смятам, че си заслужава да окоръжаваме и да подкрепяме много от тези проекти, тъй като те са важни за европейските граждани. Все пак обаче съм загрижена, че ние гласувахме доста от действия, които са базирани на разбирането, че ще бъде прият договор от Лисабон. И се чуди какво ли смятат представителите на Ирландия по този въпрос. И ако бихме искали да приобщим хората към демокрацията, която имаме тук в Европейския съюз, като игнорираме техните мнения и техните а, решения, това би изпратил един доста погрешен сигнал, според мен. Благодаря ви, госпожи, господин Матимо. Има думата. Благодаря ви, госпожо председател, благодаря ви, госпожо комисар. Естествено, съгласен съм с всички точки, които споделихте. Също така споделям и загрежеността ви как бихме могли да информираме нашите граждани по-точно за Европа. И както някой по-рано се изказа, избирателната активност почти непрекъснато намалява през годините. Разбира се, това зависи от правомощията на Европа. Гражданите на Европа се сещат за Европейския съюз, когато нещо се промени в техния живот. Един от големите успехи беше програмата Еразмус, защото хората изпращаха децата си да учат в Испания и усещаха, че нещо е различно. Подобно а, нещо се усети при въвеждането на еврото. Имаше нещо различно във всекидневието. Работата е там обаче, че при липсата на реални правомощия, когато ние се опитаме да общуваме с нашите избиратели и те ни попитат какво смята Европа по този, този или този въпрос. А ние няма как да им отговорим, защото има много области, в които Европа няма правомощия, няма мнение. Когато говорите за работата с пресата и така нататък, Естествено, има много въпроси, в които а, няма как Европа да се наме, а, намеси, няма как да атакуваме Италия, защото няма, например, свобода на пресата. Има много такива въпроси, които наистина не попадат в обсега на а, Европейския съюз. Може би ние като комитет, като комисия бихме могли, като парламентарна комисия бихме могли да се намесим и да разширим обсега на тези въпроси, защото те са важни не само от културна гледна точка. Не можем да игнорираме някои въпроси, а, тъй като все пак хората виждат реалната промяна. В миналото, може би някои от тях са, а, е, може да бъдат пренебрегнати но за да кажем Европа е а, чудесна, Европейския съюз има а, добре работещи институции, всъщност а, ние бихме се затруднили да го докажем. Трябва да правим неща, от които се интересуват хората. Миграция, данъчна политика, социална подкрепа. Това ми е хрумна, докато слушах вас, госпожо комисар, Просто исках да споделя. Госпожо председател, госпожо комисар, слушах с голям интерес вашето изказване. Наистина демокрацията в Швеция, нашата съседна съседка, е повод за възхищение от наша страна. През 2003 хората гласуваха срещу еврото, макар че всички политически партии и политически елит да смятаха, че това е една добра идея. Тоест, вие не сте накарали хората да гласуват за тази идея. Това се нарича демокрация. В а, Холандия, Дания и Франция е различна на ситуацията малки промени се предлагат. А, например, Ирландия ще гласува за абсолютно същия договор. Няма промяна в договора от Лисабон. Това не е урок по демокрация. Ние трябва да а, извлечем полуките от Швеция. Швеция в момента се възползва от валутната си ситуация, докато ние страдаме от еврото. Но когато говорихте за комуникация във вашата реч и връзката с гражданството, смятам, че е вярно. Като имаме подкрепата на Европа и Европейския съюз, да продължаваме информацията, да разпространяваме информация и да има комуникация – Например, е, в някои страни е много популярно да има дебати, в които хората не са съгласни. Те имат различни гледни точки. Трябва ни система и в Европейския съюз, за да има някаква опозиция. Но доколкото забелязвам, няма подкрепа за тази идея, но както и да е. е мисис Коста. Eh, grazie, Presidente. Eh, desidero naturalmente ringraziare... Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо комисар, за това, че се присъединихте към нашето заседание и направихте тази ясна и интересна реч. Смятам, че много от въпросите вече бяха подигнати от, от моите колеги, но а, бих искал да се спра и на още нещо. Разбира се, тази комисия ще е ваш защитник и партньор в постигането на целите, които изложихте, за да стигнем по-близо до гражданите? Това са въпроси от интерес за самите граждани. Трябва да се върнем към образованието, Трябва комуникационната политика да е свързана с всекидневието на хората. Има и редица политически въпроси. които са изключително важни. Аз съм съгласен с колегите, които казват, че Европа трябва да комуникира още по-добре. Затова, разбира се, искаме и да бъде въведен Лисабонския договор за да разбират хората, че Европа има правомощия, които наистина ще влияят на всекидневието. Но вие споменахте нещо, което ме очуди. А именно, че комуникацията не е просто да да информира хората, но и начин хората да се възползват от правата, които имат. Смятам, че в новата комисия трябва да има директна връзка между гражданството, гражданското общество и комуникациите. Това е изключително важно, защото като че ли не е нещо, което сме правили в Европа в миналото. Не трябва Европа да се оправдава на гражданите, а те да са информирани, да са наясно за това какви са ценностите в Европейския съюз и какъв ефект биха имали те върху тяхното всекидневие. Понякога комуникациите не са много ефективни в Европа. Европа не винаги фигурира в заглавията на вестниците. Но, а, вероятно, може би е подходящо да започнем да говорим за разходите или за цената на това да няма Европейски съюз. А, има скептицизъм, хора и в нашата комисия, които го споделят. Но всички бих обсъждали тази тема. Има референдуми против Европа, дори и в държави, които са се възползвали много от Европейския съюз. Така че трябва гражданите да разберат колко висока би била цената на несъществуването на Европейския съюз и също така как тя, всъщност Европейския съюз се отразява върху техния живот по много конкретни теми. Особено важни са младите хора. Не знам дали достатъчно бюджет имаме, за да а, достигнат информационните програми до младите европейци. Там е областта, в която трябва да а, извършваме много повече, трябва да правим много повече за да покажем ползите от Европа. Самата идея да могат да общуват повече младите хора в Европа, да има обмен между училища, училищата, това би подпомогнало много комуникациите. Друго нещо, което ми се стори изключително важно от това, което казахте радио, телевизия и преминаване на местно ниво, местни а, телевизии и най-вече радия, включването на всички местни медии в европейските въпроси. Дали предвиждате някои а, стимули или някакъв вид програми, които да а, накарат местните медии да се включат повече в а, европейската комуникация? Има още пет изказвания, за това ще дам думата на госпожа комисар, иначе няма да може да се справим. Благодаря ви за коментарите, както и за въпросите. Ще се опитам да отговоря накратко. И точно. Първо, Хелга Трюпел спомена а, партньорствата за управление. А това е едно а, много прецизно средство, но трябва такива партньорства да се създадат в всички държави членки. Трябва, разбира се, да се споразумеем какво е най-добре да се направи в Германия, какво е най-добре да се направи в Швеция. Заедно това трябва да го направим, за да можем по-добре да общуваме с гражданите. Пък а, приоритетите могат да бъдат съвсем различни. В някоя държава членка мога да кажа, че е, искат да дадат на учителите възможност да се запознаят по-добре с устройството на Европейския съюз и това да бъде обекта на обучение. В други държави членки може пък да е съсредоточено върху а, младеща, чрез други мерки. Но а това е много а, добро тех, а, практическо средство. Нека също подчертая, че част от портфейла ми е да поддържам тясно сътрудничество и а, националните парламенти и а, както знаете, ние изпращаме всичките си предложения до националните събрания. А, стотици а, посещения сме организирали на комисари в а, националните парламенти. Сигурна съм, че е, това е един от методите, който ще доведе до по-тясна интеграция в ежедневен план, както с парламентите, така и с а, е, политическите партии, групи. И а, е, до сега също се радваме на доста сериозен успех. И ако един ден се ратифицира Лисабонския договор, а, ще има много по- а, сериозни правомощия за националните парламенти, така че те също са заинтересовани. А и в тази връзка ви благодаря за а, подкрепата, която оказахте във вашето изказване. Няколко от вас запитаха относно телевизионните и радиомрежите и да, именно това е причината, поради която създадахме аудиовизуалната стратегия, а тя включва създаването на такива а, мерки. Аз не мисля, че а, каналите трябва да идват пряко от нас, че новините трябва да излизат от нас. Не, те трябва да се а, пишат от незавод... независимите а, журналисти. Иначе в противен случай, ако трябва да се ако, е, да, така, е, механизма е по-сложен, е, новините трябва да пътуват през граници, трябва да се превеждат, да се съгласуват, но така се отразяват по-независимо. Именно това сме направили. В няколко страни създадохме цифрови новинарски мрежи, където в интернет можете да намерите много интересни статии относно европейските въпроси. Също така работим по създаването на телевизионна мрежа в момента, към която има много съществен а, интерес от а, страна на повече 200 телевизионни канала, така че да могат те по-добре да отразяват европейските новини. А, както знаете, пък програмата а, Европа по сателит а, е а, грубата суровина от а, нашите дейности, това, което се излъчва а, пряко, нецензурирано, нередактирано, без коментари. Това също използват а, телевизионните канали. Освен това имаме а, отделна имаме а, правила за а, независимостта от е, редакторска намеса. Това е нещо, на което каналите и медиите много разчитат, е, за да получават наистина адекватна информация. договора за поддръжка е, скоро изтича. След това ще се водят разговори дали тази процедура сега е била успешна, е, но ще видим по-нататък какво ще се случи. Но така или иначе, основните канали, е, които ползват хората, са радиото, телевизията и интернет. Интернет, защото се отнася до по-младите, разбира се. Именно за това а, сме съсредоточили усилията си а, върху тези средства. Ирландците. Ще ги пренебрегнем ли? Не разбира се. Е, те пак ще си гласуват на нов референдум. Но защо правителството предлага нов референдум? и защо толкова се говори за това в цяла Европа? Ами защото ние искахме да зачетем това, което казват. Искаме да разберем защо казват не, защо гласуват против. Има ли начин по който можем да поправим това, което е източник на а, безпокойство за тях? Най- важните съображения на ирландците са взети предвид. По тях са водени преговори с най-различни лидери и а, сега искаме да ги попитаме. Ако сега сме разрешили всички проблеми с а, отбраната, а, могат отново да а, се произнесат по а, това, както вече направиха другите държави членки. Та, ако имаме а, 25 държави членки, където вече сме постигнали пълна ратификация, не мислите ли, че е важно тяхното мнение също да бъде зачетено? Да видим как ще можем да работим заедно. Защото откъде тръгнахме? Отправната точка беше идеята да направим Европа по-демократична, по-ефективна и по-способна да се изправи пред предизвикателствата на съвременния свят. Разпоредбите на стария договор се основава на а, гледищата само на старите държави членки. Това е почти само половината от сегашния брой държави членки. А, така че в този процес е много важно да се, вслушва, да се вслушваме в мотивите на гражданите. Така че не, определено не пренебрегваме техните а, тревоги. Вслушваме се в тях и слушали сме ги и а, сме направили всичко възможно да поправим а, нещата, с които а, те не са съгласни но е много важно за нас, за Европа, да създадем един договор, който е по-прост, по-демократичен и по-ефективен, за да можем да вземем решение. Крайна сметка, а, в момента се опитваме да се справим с економическата криза, с климатичните изменения, с а, имиграционните въпроси. А, но въпреки това всяка държава членка трябва да каже своето становище и за това а, отново ще се слушаме в ирландците и ще си проведат втория а, референдум на 2 октомври. И мисля, че когато има такива търкания съгласие, всяко правителство би следвало да постъпи именно по този начин, да се допита до народа. Сега относно въпроса дали е, Европейския съюз може да каже нещо по въпроса за свободния печат. Няколко комисаря наскоро се произнесоха относно необходим, необходимостта от свободни независими медии. Разбира се, това е основата, на която се гради работата ни. Това са основните права, които градят днешна Европа. Така че има няколко от е, сред мен и колегите ми, които се опитват да окажат въздействие в тази област. Съгласна съм, че е, трябва да водим оживени доклади, защото политическите търкания също са част от живота, част от кръвообращението важно е да чуем и най-крайните мнения. Аз предпочитам да участвам в публични заседания, където ще се е, срещна и с ревностните противници на това, което прокарваме. Мисля, че това е важно, за да можем да осигурим а, динамични, активни а, дебати. Сега такава е традицията в а, скандинавските страни, но а, бих искала да виждам това а, навсякъде. Не трябва да се опитваме да заглушим хората, а напротив, да им дадем трибуна. Да, с това съм съгласна. Трябва да прочетете песниците от Италия и ще разберете за какво говоря. Okay, I, I think, uh, I, I think that very often Смятам, че често журналистите си казват, а, всъщност е доста скучно това, което прави Европейския съюз. Трудно е за обяснение заради институционалния дизайн. Трябва да го превеждаме на три различни езика. А, обикновено липсата на консенсус или компромис не е кой знае колко интересно а, и в крайна сметка се постига някакво съгласие, така че е трудно това да се превърне в вълнуващи новини крайна сметка това, което ние тук правим е законодателство. Трудно е да създаваме по този начин емоционални реакции, да предизвикваме или да създаваме големи загласи, е, заглавия. Но всички граждани е, в Европа трябва да са наясно с това, което се случва, това се опитваме да го преведем на всекидневния език. Ето защо правим различни брошури, различни материали и да създадем историята на това как един обикновен човек, как на него му се отразява това, което се случва в Европейския съюз. Дали става въпрос за пропаганда? Мисля, че трябва да внимаваме, когато използваме тази дума, тъй като тя събужда спомени от съветската система и има, носи една много негативна конотация в много от случаите. Доколкото разбирам, пропагандата включва контрол на медиите и контрол на образованието. Не става въпрос за нито едно от двете неща в нашия случай. В Европа има свободна преса, свободни медии и много често те повече ни критикуват, отколкото да а, казват а, алелуя на комисията и на това, което ние правим. И ние не контролираме системата на образование, в който и да било, в която и да била страна членка, там има абсолютна независимост и ние защитаваме много сериозно. Ето защо всъщност ни критикуват много често, че сме твърде скучни. Защо? Защото ние създаваме законодателство и ние го обясняваме. Да, понякога това е скучно, но не става въпрос за пропаганда. Трябва да използваме това, което работи в Европа. Хората няма да толерират каквато и да било пропаганда в Европа трябва да поставяме нещата от гледна точка на гражданина. Това е негово право. Той, гражданинът има право да знае какви са му правата и също така и да критикува, ако така пожелае. Ето защо това е важен инструмент на демокрацията. Благодаря ви много, казва председателя. Имаме седем а, оратори. Моля, не злоупотребявайте с времето, е молбата. Две минути би било добре. Господин Мартин. И след като определихте две минути за изказване, ще попитам следното. Сега аз съм много голям защитник на европейската идея, госпожо Валстрям. И миналата година бях окачествен като противник на вашите инициативи. Не лично, не лично. Аз оценявам вашия ангажимент. А, но... Но... А, аз съм убеден, че много проблеми не са решени и за това се ангажирах в работата на Комисията по култура. А, например, виждаме съпитвания сред населението за европейската идея, за европейските ценности. И виждаме определени дефицити в начина по който се провеждат подобни инициативи. Ето защо искам да изразя определена критика. С... Е, обеден съм, че ако успеем да съчетаем не г 2 само и г 3 т.е. не само щатите и Китай, а и Европейския съюз ще имаме по-голям успех. Това, което вие казахте, е много хубаво. Но вие говорихте за изборната активност и казахте, че именно там, в тези страни, където е има политически дебат, изборната активност се е, повели... се е увеличила. А това въжи за Германия. А в Германия изборната активност се е увеличила с 6%. Но това, което мога да кажа, че нямаше противно на това, което вие твърдяхте, нямаше жив дебат за Европейския съюз. Мога да приведа много примери, при които съвсем съзнателно критичните гласове, противниците на европейската идея бяха неутрализирани. Дори и когато имаше положителна критика, трябва да кажа, че ето, например, е, в вестника Франкфурт Allgemeine Цайтон, е, бе написан един, една, една статия, в която се казваше, че Европейския съюз плаща за одобрението на определени доклади. Мога да ви покажа статията. Мога да ви покажа и журналиста. И няма да ви хареса тази, тази дума, тази, това, този случай. Надявам се вашата наследничка или вашия наследник като комисар да е по-широк в своите идеи. А, не взимайте нещата лично. Аз познавам вашия ангажимент, но за съжаление критиката, която се търпи, е много малка. И последно. Трябва да реформираме интернетния имидж на институциите. Това съучастие на гражданите трябва да бъде наистина приложено, да бъде осъществено. Исках да кажа, наистина, а, има журналисти, обаче, които биват заплащани да правят пропаганда срещу Европейския съюз. Господин Лок Каркарта. А благодаря, госпожо председател. Аз съм нов колега. И това, което чух от госпожа комисаря, много ми хареса. Надявам се наистина да постигнем тези резултати, за които говорите. И смятам всъщност, че е, така както познавам скандинавската традиция, аз също съм бил журналист, може да допринесе много за Европейската стратегия по комуникация. Но ето моя въпрос. Аз разбирам е, проблематиката за европейските избори. Но може би трябва да се направят повече е, изследвания за инициативността на Европейския съюз. Ако погледнем какво се е случило, мисля, че още неща могат да се направят, защото а е, повечето от нещата, които се чуват, това са просто е, политически, теоретични размишления. Липсва ни емпирията. Липсва ни опита, липсва ни практиката, защото това е което може да, да повлияе на населението. И е, това, което, върху което аз искам да насоча вашето внимание е а, европейската общественост. Хубаво е, естествено, трябва да използваме модерни средства, телевизионни станции, но как да създадем а, общата европейска общественост, крайно време е да се опитаме да я създадем. Това е една цел, която е дефинирана от Европейската комисия. Но какво ни трябва? Да постигнем тази цел. Често говорим за интернет, за телевизионни станции, но може би трябва да създадем обща цел, общи ценности, общи инструменти. Може би трябва да се направи гласуване за общите, за, за един общност, общностен комисар. Тоест да ангажираме хората директно. Хората не се чувстват ангажирани. Tudi jaz vam zahvaljujem. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, искам и аз да благодаря за вашето изложение. Аз доста внимателно ви слушах. И чух загрижеността за това, че ние не вземаме предвид желанията на нашите граждани достатъчно. Мисля, че глобалното европейско съзнание непрекъснато се усилва. Това не би винаги е било така в исторически план. Но има и разлики, ако погледнем източна Европа и западна Европа. Ако направим сравнение между тези е, две части на Европа, старите и новите държави членки, виждаме голяма разлика в е, изборната активност. Аз съм от Словения и много, в много от е, държавите членки имаше ниска избирателна активност. Ние имахме ние е, даже имахме и, бяхме и председатели на съвета и въпреки това избирателната активност беше при нас много ниска. Тоест, е, идентификацията с европейските ценности, с, Евро, с Европейския съюз още някакси не е актуализирана в съзнанието на хората. Може би може да направим нещо за училищата, за програмите на училищата. Ние не можем да се намесваме. Това е в програмите, в училищните програми. Това е национален прерогатив. Но може би по някакъв мек начин може да заострим вниманието на хората да се идентифицират с Европейския съюз. Не бива идентифицирането с Европейския съюз да противостои на националната идентификация. Това не са противовесни величини, но как да го направим, как да обединим тези две величини, националната идентификация и европейската идентификация, това е въпрос. Европа не е само структура а, с пари и мощ и влияние, а а, това е предимно и култура, културно минало prezentację i zwrócić e, uwagę на... Госпожо комисар, това беше наистина много интересно изложение. Два аспекта искам да откроя. Говорихте за комуникационната система, а, стратегия и за създаването на телевизионни или радио мрежи, в които да се говори на прост език. Това мисля, че е важно за гражданите и да, да се говори и за неща, които засягат гражданите. Искам да кажа, че в тези мрежи трябва да бъдат въвлечени местните, локални, регионални станции, защото те са тези, които влияят наистина върху хората. Това трябва да е една децентрализирана структура, която да е чиста и прозрачна. И на второ място. Е, говорихте за една зависимост, определена зависимост. Ние не знаем как може да оценим използването на интернета и какво е влиянието на използването на интернета върху избирателната активност. Всяка страна има определени национални особености, но при следващите парламентарни избори, европейски избори, би могло чрез въвеждането на Лисабонската стратегия да осигурим а, правото на всички европейски граждани да гласуват по интернет. Защото по този начин бихме въвлекли младите хора в европейските избори и хората с увреждания, защото това бяха групите от населението, които гласуваха най-малко. Може би може да помислим за решение в държавите членки в нашата страна имаше вето по този въпрос, въпреки че правителството беше за тази идея. Може би чрез някакъв инструмент като директива може да може да осигурим това право на тези хора да гласуват. На европейско равнище може би може да осигурим а, на тези групи от населението подобни права. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо комисар. Наистина искам да ви поздравя за това, което ни казахте и очевидния ентусиазъм, с, кое, с който говорите за него. От моя гледна точка, това не е най-лесната задача, честно казано. И особен интерес представляваше за мен коментара ми, ви за европейските избори. Всички минахме през този процес а, и не смятам, че по отношение на тази комисия това е изцяло положително развитие. А, като представители в Европейския парламент, който е демократична институция, а, ние имаме своите задачи, но при такава ниска избирателна активност и факта, че все пак не много хора са гласували за нас, това наистина е един а, така удар върху демокрацията. И а, бих искала да знам, а, би било интересно да видим колко европейски а, депутати са реално избрани от по-голям брой избиратели. И дали наистина бихме могли да увеличим тази избирателна активност? Наистина бих искала да видя повече а, дейности по този повод, повече програми, които да бъдат осъществени. Кампаниите за европейските въпроси не са това, заради което Хората гласуват. Трябва да видим защо хората гласуват. Какъв, какви са причините? Какви биха могли да бидат, бъдат причините за това и съответно въпросите, по които трябва да работим във връзка с избирателната активност. Вероятно бихме могли да разгледаме варианти, да извършим повече по този повод. Бихме могли да комуникираме повече, защото смятам, че това е нещо наистина важно, което трябва да направим господин Такола. Благодаря ви, госпожо председател. Преди всичко бих искал да благодаря на комисара Валстрам, на госпожа комисара, за последните пет години и добрата работа, която тя свърши като комисар. И в случай, че не продължите като комисар. Благодаря ви за последните пет години. Във вашето изложение днес а, говорихте за уважение към различието и как трябва да сме толерантни към споровете и дебатите, за да се разбираме. Наистина, имаме нужда от дебати и спорове. Не става въпрос само за правилни и неправилни гледни точки. Нужни са ни различни гледни точки понякога дори в рамките на Европейския парламент ние просто изключваме хората, които мислят по по-различен начин. Маргинализираме ги. И това не създава правилната атмосфера. Както каза и госпожа Хелга Трюпел, ние сме нещо като посланици на Европа. Ето защо е много важно как се държим, как, какво е отношението ни към а, хората, които мислят различно. Нещо, което видяхме и в парламента, и в изборите в много страни членки, и нещо, което доведе до а, разочарование и не стимулираше хората да отидат да гласуват. Ето това е липсата на разнообразие и различие в гледните точки. Освен благодарностите си, които исках да изразя, в отговор на въпроса за Ирландия, вие ми напомнихте, че става въпрос за начина по който се отнасяме към Ирландия Така че много е важно за нас, финландците, как може да убедим шведи и други, а, например шведите, как да убедим да се присъединят към еврозоната. Имаме още двама оратори, госпожа Фохайн и госпожа Кели. Госпожо комисар, благодаря за този ангажиран доклад за вашия, вашата инициативност. Знаем, че и в миналото сте се застъпвали за популяризирането на работата на европейските институции сред европейците. Аз съм от един граничен регион между Белгия и Германия. Но през последните месеци разбирах, че хората разбират това, което е положително за Европа, като нещо само разбиращо се от само себе си. А Европа, като институции, е оцветявана негативно. Медиите, а може би и ние сме виновни за тази, този имидж на, на европейските институции като бюрократична сила. Имат въпроси. Защо всъщност медиите не могат да преодолеят този имидж, който транспортират към гражданите, този бюрократичен имидж? имидж. Според мен това липсва като информация и като информация в докладите, в репортажите за Брюксел. А, трябва да се покаже на хората наистина какво е влиянието на, европейското, на, на, на Европейския съюз върху ежедневието на хората. И това според мен е истински пропуск. Мадам Чер, uh, first of all, thank you for the way you've chaired the meeting uh, so far. Госпожо председател, благодаря ви за начина, по който водите това заседание. Харесвам стила ви. Също искам да благодаря на госпожа комисаря за изложението. Аз съм ирландец, говори се за Ирландия тук и във връзка с Лисабонския договор. Неуспеха е на Лисабонския договор на референдума е класически пример за липса на комуникация, защото, както посочи комисарият, гаранциите, които бяха предоставени, гарантираха елементи, които не бяха в договора. Хората си мислиха, че са в договора, но те не бяха в договора. Аборт, данъци, задължителна военна служба. Това не фигурираше в договора, а, хората си мислиха, че комуникираше. Какъв по-хубав пример може да има за липса на комуникация? Аз се надявам, че на втори референдум изходът ще е успешен. Това ще а, даде сериозна подкрепа на Европейския съюз. Искам да благодаря а, за. Искам да благодаря а, на тези от вас, които гласуваха за допълнителна подкрепа на спортните дейности. Искам да попитам в тази връзка дали има някакви бюджетни средства разпределени или предвидени за спорта дали има някакви конкретни дейности, които се предвиждат. Мисля, че именно нашата комисия е, е компетентна да решава и по тези въпроси. И аз искам да кажа нещо като член на комисията. Някой каза, че е важно да покажем примеря на, на хората, да покажем ситуацията на хората, какво би било, какво би станало, ако нямаше Европейски съюз. Аз го видях някъде. Нещо такова видях по време на изборната борба. Нека помислим наистина за такива клипове. Какво би било, ако нямаше Европейския съюз? Какво би било, ако нямаше Европейски съюз? Е, нека направим един-два такива примера, които да разпространяваме по телевизията. Тогава хората биха се замислили, биха заострили вниманието си върху Европейския съюз. Хората наистина хората, всъщност ние, които живеем в Европейския съюз, сме жертва на нашия успех. Това, което сме постигнали, сме го постигнали и го приемаме за разбиращо се от само себе си. Ние не го оценяваме по достоинство и затова някак си не го забелязваме. Така че ако някой има хубава идея в този смисъл, моля, кажете я. А сега, госпожа комисарите има думата. Uh, <laughs> още веднъж ви благодаря за милите думи и признанието. А, също и за така важните въпроси. А, искам да кажа още няколко думи по принципните въпроси. Как се създава, попитахте ви, господин заместник председателю, европейското европейската публична сфера. Има различни елементи. А, вече казахме, че вземането на решение е минало на по-високо равнище. На европейско ниво се вземат решения. След това а, трябва да осигурим връзки между хората и тези, които вземат решения. Необходимо е по- по-широка политическа култура за тази цел. Политическите групи и партии ще трябва да включат в своите ежедневни дискусии и европейските въпроси в по-силна степен. Също е необходима а, засилена медийна култура. Трябва да се знае как може да се е, следят дебатите по е, новия договор или някой друг въпрос в Италия, в Финландия или в Финландия. Ако нещо не е отразено в централните новини, трябва да знаем е, как да получим достъп. Разбира се, необходимо е да насърчаваме и журналистите да а, се запознават по-надлежно с Европа. Те се оплакват постоянно колко трудно е да разберат какво се случва тук. За тази цел имаме журналистически център, прес-център, където се опитваме да обучаваме журналистите. Аз лично а, вярвам в а, тяхната независимост, вярвам, че няма да се впуснат а, в пропаганда и мисля, че обучението, което се предоставя от нас за журналисти е, е много добро. И така, чрез тези мрежи, новинарски мрежи, независимо дали са в интернет или чрез други медии, а, се допринася за а, отразяването на Европа в медиите. И последното нещо – и това е причината, поради която а, аз настоявам да се използват нашите представителства, които сме нарекли Дума на Европа, където често пъти си споделят една и съща сграда парламента, в службата на парламента и а, на комисията, да се правят а, изложби, а, да се организират концерти, а, да има достъп до. А, печатни издания и да се вземат а, и да се взема участие по европейски а, дискусии и дебати. Наистина сме положили много а, усилия, направили сме голяма стъпка към децентрализацията. Не можем всичко да правим от Брюксел. Трябва да слезнем на местно равнище. И мисля, че сме започнали добре, но трябва да продължим. Дали а, това е, се доближава до а, идеалното? Е, разбира се, че не. Имаме работа с 27 държави членки, с всичките им служители, с всичките им институции. Естествено, че правим грешки. И естествено, че има примери на неуспешни практики – да, нещата могат да тръгнат и в положителна, и в отрицателна посока. Понякога а, понякога прекаляваме в усилията си. А, но важното е подходът ни да е правилен. А подходът, според мен, се основава на правото на гражданина да знае и да се изкаже. Сега това не се харесва на, всяко, на всеки го, а, трябва да знаете. Има някои държави членки и дори а, членове на кабинета на страни, които смятат, че а, правителството само а, трябва да се занимава с тези работи, а институциите, институциите трябва да мълчат. Не трябва да се занимават с гражданите. Аз мисля, че това е непрофесионално и устаряло. Вече сме на друг етап. Гражданите трябва да получават информация и искат да получават информация, искат да имат право на глас по важните решения, които вземаме. Това може да става чрез интернет. Вече сме минали отвъд а, идеята за, а, национа, за национални а, средства за популяризиране. Вече имаме европейски такива благодарение на информационните технологии. И мисля, че това е правилният път и трябва да продължим усилията си в тази насока. И вие, като членове на тази комисия, ще изиграете много важна роля. Вие сте на фронтовата линия. Това са трите елемента, които според мен са важни при създаването на европейската публична сфера. Предприели сме вече първите е, стъпки, но някой трябва да продължи и да върви напред. Някой трябва да устоява този процес. Разбира се, много е важно също чрез представителствата да поддържаме връзки с местните и регионалните медии. Това е нещо много важно. Често пъти, ако посетите една държава членка, както се случва често с комисарите. Комисарите основно ходим в столиците, но ако отидете в малък град, ако отидете в Корк, ще а, се срещнете с местните вестници и медии, с местните хора, което е не по-малко важно за постигането на по-ефективно сътрудничество с а, медиите. На базата на това, което чух, имам едно предложение. А, може би вие, госпожо, пак можете да поемате инициативата и заедно да работим, комисията и вашата а, парламентарна комисия, и да а, направим един анализ на изборите. Нека да обработим емпиричните данни от Евробарометър и всичките допълнителни статистики, с които можем да се здобием, така че да дадем а, основа за по-задълбочени дискусии. Напълно съм съгласна, че а, трябва да използваме електронно гласуване. Толкова устаряло е това, което се случва в държавите членки при гласуване, при избори. В много държави членки не може да се гласува по почтата. В страни като Швеция и Естония, където се ползва електронното гласуване, активността се повиши невероятно. Дори има а, мобилни избирателни а, секции, автобуси, е, в които може да се гласува, но това разбира се трябва да се популяризира като а, възможност. Но в момента като цяло системата е много тромова, много тежка и много остаряла в държавите членки. Това трябва да се промени. Но а, Всички тези е, е, начини за насърчаване на активността зависи от е, националната политика и политическа воля. От това най-вече зависи дали избирателната ви активност ще е висока или не. Те трябва да улеснят, те трябва да създадат много възможности за гласуване. Особено за младите хора има много привлекателни средства, които могат да бъдат въведени, защото много младежи казват, че е ако е имало възможност за електронно гласуване, те биха гласували. Могат да се използват различни канали и средства, като MTV, чрез които да се напомня на хората кога могат да гласуват и как могат да гласуват. Датите, естествено, ние ги оповестяваме максимално широко, но това не е, е достатъчно. Популяризацията трябва да залегне сериозно в дневния ред на правителствата. Ако те нямат европейското измерение в своя дневен ред, нещата са много по-сложни. Това, което трябва да достигнем е една, един истински европейски дневен ред с пряко участие на медиите, за да постигнем наистина сериозна избирателна активност. Но наистина можем заедно да извършим един анализ, за да се задълбочим повече в резултатите от сегашните избори. Може би финландците ще могат да убедят шведите да приемат еврото. Не знам. Това е следващия въпрос. Аз активно участие съм взела в тази а, кампания. А, всичките политически партии поеха дългосрочен ангажимент, но нещата зависят от референдума, разбира се. И такива решения се зачитат Европейския съюз, Ирландия, Франция и Холандия. Когато там попитахме гражданите какво мислят по въпроса и а, анализирахме а, причините за техния вод, тогава а, осъзнахме, че една от основните причини продължава да бъде, че хората не са имали достатъчно информация – има тук една тухла, с която трябва да се запозная е, и това е правен текст, трудно се чете. Е, Има понякога и национални съображения, национални а, противоречия и дебати, които определят решенията. А също понякога и съвсем конкретни съображения, като тези в Ирландия. Всичко това сме взели предвид. Трябва да зачитаме тези мнения. И това и правим. И казваме, нека да видим дали можем да предложим решение. Да видим дали можем да ви предложим нещо, което да е полезно и за останалата част от а, Европа. Можем ли да предложим нещо на Ирландия, което да бъде а, е, от полза за всички държави членки? И бяха проведени два референдума в Европейския съюз, където вотът по Конституцията беше положителен. Това също трябва да анализираме. Защо? Какво ги е накарало да гласуват така? Но лидерите, лидерите трябва да седнат заедно и да видят а, какво могат да направят. Трябва също така, вероятно, да се запозная с плана ни по темата спорт, но съжалявам, не зная. Всъщност, комисията работи по този план, със сигурност ще бъде подготвен. И разбира се, с вашият принос това ще стане дори още по-добре подготвен план. Също така това е начин, а, по който още по-ефективно може да се свържим с гражданите. Всички се интересуват от спорта. Не знам какви са правилата на някои от спортовете и как се закупуват играчи, но съм сигурен, че и до това ще стигнем. Благодаря ви още веднъж много за всички коментари, за всички бележки. Отбелязали сме това, което всеки е казал и ще се върнем с коментари, когато имаме повече информация. Благодаря ви много. Нека благодарим на госпожа комисара. Смятам, че имаме точния човек за нещата, които трябва да свършим заедно. И очевидно вие сте а, изключително отворена към коментарите на нашите колеги. Както ние ще се обърнем към вас, така и ние ще се обръщаме. А, ние към вас и вие към нас. Винаги сте добре дошла. Ще останем ще поддържаме връзка. И така, трябва да кажа, че ние приключихме с дневния си ред днес. Благодаря ви и следващото, следващото заседание ще е на 5 октомври 15 часа. Това е понеделник и после във вторник на 6 октомври. Благодаря на преводачите и сега всички сте свободни. Благодаря и Довиждане. Моля.